Групата на социалистите и демократите получих получих записка от тях, че има изменения в техния личен състав. Двама минават в нови комисии. Господин Тарабела, комисията по жените и заместникът на господин Манка ще вземе